Сега ще преминем към следващата точка от дневния ред, а именно последващи действия относно насоките на действие за подпомагане на упражняването на свободните професии. Първият е, оратор ще бъде авторът на въпроса с искане за устен отговор, е, господин Таяни. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, почитаеми членове на Европейския парламент, в Европа 4 милиона либерални професии са източник на 11 милиона работни места. Има и много внушителен оборот – Председателят призовава за тишина. Това, което казвах, е, че 4 милиона либерални професии са източник на 11 милиона работни места, над 500 милиарда като оборот. Ясно е, че трябва да подкрепим либералните професии, техния достъп до кредитиране, освобождаването им от ненужни административни пречки. Би трябвало свободните професии да имат същите преимущества като маките и средни предприятия, като, например, достъпа при тръжните процедури. Би трябвало да се помисли и за професионални фондове. През 2014 година аз бях изготвил поредица от препоръки в полза на свободните професии в Европа, не само чрез достъп до кредитиране, но и по-добро обучение и информация. Сега мисля, че е назрял момента тези препоръки да се приложат на практика. И всъщност целта на моя устен въпрос беше да науча от комисията как смята да изпълни поетите задължения. Ние очакваме комисаря Бенковска наистина да се ангажира с тези задачи защото направили го ще може винаги да разчита на подкрепата на внушително мнозинство в Европейския парламент. Това е група с много голямо значение за економическото възстановяване на Европа. Затова и Европейската комисия трябва да излезе с една добра инициатива на свободните професии, да се даде повече свобода и по-малко бюрокрация. Благодаря ви. Госпожа Гепхард също са автор. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Свободните професии са много, много важни. Е, те са гръбнакът на економиката на Европейския съюз. Тези е, професии е, се отличават с висока квалификация свободни професии се упражняват в сферата на здравеопазването, на правосъдието и други. Да кажем, в сектора на безопасността, на сигурността. Много важно е хората, които упражняват свободни професии, да имат усещането за сигурност. Моят е, колега Таяни вече каза, че ние не се нуждаем от е, е, нещо прекомерно, но същевременно се нуждаем от високо качество именно в сферите, в които се упражняват свободни професии, включително и в сферата на услугите. И именно по отношение на слованите професии знае, че се извършва в момента оценка на състоянието. Извършва се една много детална проверка. Има редица въпроси и ни очакваме отговор на тези въпроси. Какъв е приноса, който можем да очакваме и резултата от оценката и проверката, която се извършва в момента? Какви са целите, които вие си поставяте? Ние бихме желали тази дейност и услугите, които се предлагат, да са от много високо качество. Така че пациентите и хората, които ползват резултатите от труда на хората, упражняващи свободни професии, да бъдат доволни и да имат усещането за сигурност. Госпожа комисарят има думата. Господин председателю, депутати, благодаря, че имам възможност да направя оценка на значимостта на свободните професии, тъй като те са най-вече е, признати като двигател на предприемачество, адвокати, инженери и други те създават своите предприятия, инвестират собствени професионални знания и вложения. Разбира се, те са предприемачи, които създават работни места и предоставят висококачествени услуги. Именно поради това Европейската комисия по особен ангажимент за подпомагане на тези професии в плана 2020 година, предприемачество 2020, като отчита конкретните потребности на предприемачите, придобиването на допълнителни умения, достъп до финансиране и достъп до пазарите. На тези неща ние обръщаме особено внимание Работната група подготви редица а, препоръки, които ще бъдат окончателно оформени към края на годината в пет тематични блока. Първия блок е предприемачество, обучение и образование, а, тъй като свободните професии трябва да придобият управленски умения. Тук искам да посоча, че свободните професии вече могат да се ползват от предимствата на програмата Еразъм. На второ място се посочва колко е важно да има достъп до финансови средства на свободните професии се предлагат средства чрез различни програми, включително и Хоризонт 2020 и другите европейски мрежи. Третия блок прави анализ на достъпа до пазарите. Четвър, в четвъртият блок се отправя покана към представителите на свободните а, професии, за мерки за облегчаване на а, регулаторното бреме и най-накрая работната група изразява желание да засили представителността на свободните професии на европейско равнище и за това аз взех решение, че свободните професии ще бъдат приканени да участват в асамблеята на МСП, която ще се проведе в Люксембург в края на тази година, за да бъдат обмислени всички политики. Свободните професии, трябва да кажем тук, че в момента са в центъра на вниманието на Европейската комисия във всяка държава членка следствие на предвиденото по директивата за квалификацията. Трябва да кажа, че това се прави съгласувано с националните органи. Обхванете се над 5000 през свободни професии и голяма част от а, свободните професии са част от а, регулаторните а, мерки. А, в този контекст бих искала също така да спомена, че комисията ще приеме стратегията за вътрешния пазар на 21 октомври като ключов елемент там ще бъде преодоляване на пречките пред предоставянето на услуги, като се улеснява економическата дейност на свободните професии. С удоволствие бих обсъдила а, допълнително тази стратегия за вътрешния пазар. Това е един много комплексен документ с а, нови елементи, включени в него, така че благодаря за отправените въпроси и ви приканвам да участвате и в последващите дискусии. Председателя, благодаря госпожо комисар. И сега думата има господин Шваб, минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Госпожа комисар Минковска, скъпи колеги, благодаря ви за начина по който представихте ролята на свободните професии в вътрешния пазар на Европа. Колегата Таяни съвсем ясно посочи колко голяма е ролята, която групата на НП вижда в при упражняването на свободните професии държавите членки не бива да нарушават разпоредбите на договора за функциониране на Европейския съюз и смятам, че всичко това, което противоречи на договора, трябва естествено да доведе до започване на производства за нарушаване на договорните клаузи. Много важни са решенията на Европейския съд в това отношение. времено, госпожо комисар, нашият интерес е насочен не само към правилното законодателство и прилагането му, но и към това как точно ще се реализира, как ще се изпълнява законодателството в рамките на вътрешния пазар тъй като вие отговаряте и за дигиталния вътрешен пазар, за цифровизацията, би трябвало да помислите и за свободните професии. Има редица случаи, в които правилата за вътрешния пазар всъщност и за цифровизацията се свързват именно и с упражняването на свободните професии. Надявам се, че всичко това ще доведе до един положителен прочит и отзвука ще бъде също положителен. Благодаря ви. Колегата Танк има думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, Европейският съюз би трябвало да разчита все повече и повече на знанието като основа на неговото развитие. Но тук предстои много работа. Искаме бизнесът да работи съгласно ясни правила, които се подкрепят от всички. По този начин ще насърчим и мобилността на европейските професионалисти. Комисията ни дава множество идеи, но за мен това, което е най-важно е образованието и обучението. Така ще се справим с международната конкуренция. Освен това, трябва да намалим административното бреме и да помислим за законодателна рамка, която е достатъчно ефективна и ясна. Така всъщност се дава шанс. Благодаря на комисията за присъствието тази вечер. Пак призовавам за ясни правила. Благодаря ви, господин Данти. От името на АЛДЕ има думата госпожа Чаранцова. Uh, Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Лекари, адвокати, всички тази хора са част от нашия живот. Трябва да се отнасяме към тях с уважение и равнопоставено. Това е член 59 от преработената директива. И следващата година държавите членки ще трябва да се обосноват с национални изисквания за някои свободни професии. И ако някой не е необходим или няма достатъчната квалификация, Комисията е изключително строга, когато става дума за приемлива обосновка и държавите членки би трябвало да се съобразят с буквата и духа на закона. Ако чешките инженери или счетоводители са изправени пред бюрократични пречки, когато искат да започнат работа в Германия, очевидно има какво да се желае тези професионалисти губят и а, има граждани на Европейския съюз, които не могат да се възползват от по-добрите възможности. Тоест, това е отказ до а, движение на работната сила и учредяване на предприятия. Председателя. Госпожа Легреп има думата. Благодаря ви, господин председател. Всъщност, аз говоря като докладчик по директивата за професионалните квалификации в моята група. В Комисията по вътрешен пазар трябва да кажа, че работи много усилено за да може тази директива за признаване на професионалната квалификация да има добро бъдеще. Според мен е много важен дебата и за мобилността на хората с свободни професии и изобщо професионалистите в Европа. Това помага на растежа и заетостта. Директивата в своя преработен вариант, имам предвид директивата за професионалната квалификация, въвежда новия елемент Европейска карта, която би трябвало наистина да улесни признаването на професионалните квалификации. Това и за регулираните професии. Струва ми се, че все още изоставаме в изпълнението, но има голям интерес към тази европейска карта. Групите от различните професии вече са заявили свой интерес. Медицински сестри, лекари, физиотерапевти. Всички те искат да знаят как се работи по тази инициатива. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Люйгрип. И сега давам думата на господин Отмар Карас. Госпожо комисар, господин председател, госпожи и господа, още през 2003 година приехме една обща резолюция за правилата на конкуренцията и пазарните правила при упражняването на свободни професии. Направихме го по простата причина, че свободните професии са, допринасят за стабилността на нашата економика и същевременно тези професии са изправени пред огромни предизвикателства, най-вече в епохата на, в ерата на цифровизацията и глобализацията. Упражняващите свободни професии е, обикновено разполагат с е, университетски дипломи и е, висока квалификация. Те са независими, те носят самостоятелно отговорност, те са неутрални. Естествено, те знаят, че Техният труд се оценява по качеството, което предлагат. Качеството на упражняваните от тях свободни професии води и до съответно по-високи доходи, но в крайна сметка това качество е абсолютно необходимо и важно за всички граждани на свободните професии в никакъв случай не бива да бъдат затруднявани, не бива да е, страдат от свръхрегулиране. Те трябва да имат възможност за свободно и независимо развитие. Благодаря на Отмар Карас. А сега ще дам думата на, го, на колегата Салини. Благодаря, господин председател. Добър вечер, госпожо комисар. Възниква един въпрос. И един от въпросите бе обсъждан доста пространно. Свободните професии в исторически план са били споменавани многократно, и едно от основните изисквания е да опростим правилата, които регламентират дейността на свободните професии, да се осигури достъп на международния пазар за тях. В моята страна свободните професии не са признати по същество. Има доста сериозни проблеми с достъпа до финансови средства, за да може да се развива иновацията. Така че би трябвало да обърнете внимание на този момент. Господин Шейнфелд има думата с минута и половина. Много се радвам, че обсъждаме тази тема защото свободните професии са важни не просто и само за пазара на труда, ясно е, че те имат и голямо социално значение. Трябва да помислим как се регулират свободните професии и дали трябва да се регулират изобщо. Виждаме обаче че държавите, членки и техните власти се влияят от работата на големите лобита. Именно и за това регулирането в Европа не работи. Всъщност се случва точно обратното. И така се възпрепятства достъпа до тези професии на младите. От тук се стига и до по-голяма безработица сред младите, защото възможностите за практикуване на професиите не са достатъчни. Да не говорим за последиците от кризата. Именно за това е необходимо да се работи и на европейско, и на национално ниво. Надявам се, че това ще бъде духа и на работа на Европейската комисия. Много благодаря, че се съобразихте с даденото ви време, казва председателят. Давам думата на Тереса Комодини. I did not ask for, uh... Аз не исках uh, да се изказвам по тази тема. Същност имах предвид следващата. Съжалявам за тази грешка, председателя. Господин Мариас. Свободните професии дават голям принос за економическия растеж в държавите членки. Над 4 милиона души са заети в свободните професии в областта на сигурността и правото. Економическата криза обаче засегна и свободните професии и поради това е нужно да бъдат предприяти мерки в различни сектори, да бъде осигурен достъп до финансиране на свободните професии. В Гърция те бяха засегнати тежко от меморандума. Много хора загубиха работата си, социалните си осигуровки, и също така нямат право на помощи за безработица, така че трябва да бъдат подпомогнати те не само в Гърция, но и в други държави и членки, засегнати тежко от економическата криза. Благодаря, господин Мариас. И сега позволете да дам думата на госпожа Бенковска. Уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви много за подкрепата и за е, детайлните въпроси. Ще добавя само, че комисията е, признава е, огромната роля на е, свободните професии и осъзнава колко важно е да се създадат. Е, добри условия за реализацията на плана за действие предприемачество 2020. Естествено, че свободните професии ще бъдат включени в нашата стратегия за вътрешния пазар. Ще насочим вниманието към условията за упражняване на свободни професии, е, към е, всичко това, за което говори Андреас Шваб. Стратегията за вътрешния пазар ще трябва да включи редица потенциални е, е, силни е, мерки за преодоляване на трудностите пред упражняващите свободни професии и за облегчаване на тяхната дейност. По време на проверката и оценката ще обхванем всички сектори и дейности. Не става дума за това да регулираме и регламентираме допълнително а, свободните професии, а, а за да. А, а по-скоро за това да постигнем а, а, подобрение по отношение на достъпа до свободни професии, премахване на бариерите и пречките. В този контекст ние ще предвидим и актове за изпълнение във връзка с упражняването на свободните професии в сферата на фармацевтиката, на допълнителни професионални области, така че стратегията за вътрешния пазар ще бъде приключена преди края на 2016 година, т.е. през следващите няколко месеца предстои усилена работа именно по тази стратегия. Ние ще е, с оценката и след това ще е, представим вече е, проекта за стратегия за вътрешния пазар е, след като а, обсъдим въпросите и след като се ориентираме в резултати на дебата, който ще проведем а, по стратегията за вътрешния пазар, ще приемем окончателните мерки и насоки. Много се надявам, че отговорих на всички въпроси, които бяха зададени. Ще добавя още няколко дъми. Много важно е да разглеждаме словените професии като част от нашата стратегия за вътрешния пазар. Така че, както казах, акцентът пада върху това да отстраним съществуващите пречки и бариери за достъп до упражняването на свободни професии. Благодаря ви.